delle 10 sospendiamo in modo da uh, avere... След това ще направим кратка почивка, за да има време между дискусията и гласуването, но все пак ви предлагам да продължиме, тъй като е 9 и 10. Някои колеги вече са тук. А ако го свършиме по-рано, ще, просто ще имаме по-дълга почивка. Но нека да започнем, защото трябва да се впишеме в дневния ред. Първа точка от дневния ред отчет от посещението на делегацията на комисията ИТРА в Ирландия 29-31 октомври 2012. Аз съм докладчик. Така че нека ви представя събитията. Знаете, че Извършихме посещение в Дъблин с госпожа Делкастия Рубик, кампус Кремър и така нататък. Всичките участваха в делегацията. Господин Кели в като ирландец също беше член на делегацията. Целта беше да разговаряме с е, министъра, в чието правомощия влизат темите, които обсъждаме. Вчера господин Хабет и господин Братън представиха приоритетите на ирландското председателство. Тук е, единия представи приоритетите в областта на телекомуникациите и транспорта, а другия в областта на научните изследвания. По време на посещанието се запознахме с състоянието на страната. Дневният ред беше много добре организиран, но много натоварен. Срещнахме се с представителите на Google, Център за научни изследвания, представители на Digital Hub, на търговските камери, на асоциациите на производителите. бяха ни представени приоритетите на ирландското председателство, които и вчера бяха представени по-подробно от министрите пред нашата комисия вчера. Бе подчертано, че Европейският съюз продължа е от основно значение. То е Ирландия смята, че само чрез един обединен Европейски съюз ще може да има економически ръст ирландските са решени да а, постигнат напредък в всички области по време на своето председателство. Те преминаха през а, големи трудности и настояват на необходимостта да се създадат по-добри условия за инвестициите, за предприятията и наблегнаха на значителната роля на научните изследвания и иновациите. Така че е, ние ще работим ръка за ръка, тъй като една от нашите цели на нашата комисия е да се осигури достатъчно финансиране за научните изследвания и развойната дейност, така че ние ще работиме в тясно партньорство. Втора тема от значение. Инвестициите в областта на възобновяемите източници на енергия и инфраструктурите, както и цифровия дневен ред. Това бе подчертано и вчера. През юни 2013 година ще организираме специално заседание, което ще бъде посветено на тази тема. Ирландците ни представиха своите стратегии за областта. Вярно, че тази, това посещение беше много е, оборително, наситено, но много-много интересно. Господин Кели. Благодаря, Госпожо председател, вие наистина направихте едно отлично резюме на нашето посещение в е, Дъблин. Наистина, вие споменахте всички, с които се срещахме, представители на Хъбът, на Google. Те всички отчетаха заинтересоваността на комисията ИТРЕ, на Европейския парламент и благодареха наистина за насоките, които ние изработваме в нашата работа и които са а, много важни и за тях. Както казахте, Ирландия мина през много трудности. Споменахте също така, че нашия дневен ред беше много натоварен, че не можахме да видим кой знае какво от, от Дъблин, но знаете, че Имахме дискусии до последната вечер и на, сутрин, на другата сутрин. Заминахме, но при всички случаи си заслужаваше Имаше и срещи с е, министри, но мисля, че делегации в е, такъв формат са от огромно значение, защото е, подпомагат, подпомогнаха и ирландците за по-добро преструктуриране на приоритетите на дневния ред. Така че още веднъж благодаря за това, че ръководихте делегацията и за това, че направихте един интересен и полезен отчет тук. Благодаря, колега Кол, Кели. Заключавам с това. Приключваме с това и Смятам, че е, трябва да обмислим е, по-добре следващите ни посещения, за да са по-добре разположени във времето, е, за да опознаем страните, в които отиваме. Много често така натоварваме дневния ни ред, че просто не остава време. Не бива да е, се товарим така, трябва да имаме време да се огледаме. Сега да преминем към следващата точка. Следващата. Отчет от делегацията по, за форума за управление на интернет. Благодаря, госпожа председател. Бих желала да ви информирам за седемте е, заседания по време на форума за интернет управление в Баку от 6 до 9 ноември миналата година. Както знаете, форума за интернет управление е, е всъщност е, проявата на върховно равнище по въпросите за, на интернет управлението. От 2005 година се събират е, хора, е, представляващи съответния бранш, съответния сектор, за да управляват е, въпросите, свързани с интернет управление. Европейският парламент винаги се е стремял да изпраща свои представители и да участва. Нашата Катрин е, имахме е, не повече от е, трима представители, така че колегите Катрин Тротман и Сабин Ферхайн участваха заедно с мен в колкото е възможно повече заседания по време на тази проява. А, ние а, е, бяхме подпомагани и от а, е, е, двама а, колеги, а, а, като а, се разглеждахме а, заедно с останалите участници а, всички въпроси, свързани с правната уредба, с. А, социалното въздействие на мерките, които се взимат с представителството на гражданското общество, въздействието върху бизнеса и така нататък. Всичко това естествено поставя и много критични въпроси, наред с предимствата, които не съмнено проистичат от интернет и достъпа до него. Но естествено, е, както казах, има и много-много критични въпроси, които е, заслужават особено внимание, тъй като става дума и за навлизане в лична сфера, за защита на е, личното пространство. Проведени бяха множество семинари и заседания по различни въпроси. Делегатите на, европейските, на Европейския парламент. В някои случаи бяха участници в панелните дискусии, в други случаи просто участници и наблюдатели. Ние винаги сме споменавали каква комисия представляваме и какви са въпросите от особен интерес в зависимост от ресора на и правомощията на комисията. Естествено и Европейската комисия, е, както казах, вече беше представена. Европейския парламент, е, комисията, държавите членки е, играят в институционално отношение ключовата роля, естествено. Комисарят Нели Круз всъщност представляваше е, комисията. Тя участва и в е, заседание още първия ден и в много е, и присъства на една голяма част от семинарите и дискусиите. При двустранните разговори и срещи, които проведохме, трябва да спомена ЕКАН и а, срещи с националните парламенти, доколкото те бяха представени там. Но отново се връщам на необходимостта от един общ подход по отношение на интернет управлението и аз желая да поставя това именно в центъра на нашия отчет, свързан с форума за интернет управление. Мисля, че тези въпроси ще ни занимават през следващите месеци. Наред с това, което вече споменах, ще спомена и нещо друго, свързано с форума в Баку. Домакините се опитаха да представят е, е, нещата по един е, много впечатляващ начин. Естествено, те имат огромни ресурси. Както знаем, страната е богата на природни ресурси. Това е една страна, която се развива с бързи темпове. Що се отнася до правителството, на Азербайджан. Е, е, имаше много е, критика по начина, който правителството се отнесло към журналистите. Имаше серия от арести преди началото на форума интернет-активисти, неудобни със своята дисидентска позиция преди началото на заседанията. Комисарят Нели Крус се опита, естествено, в рамките на така, дипломатичните отношения да постави този въпрос на масата, на разговорите. Петимата представители на Европейския парламент подписаха заедно с комисаря Нели Круз декларацията, подготвена от името на комисаря. Ставаше в общи линии дума за това, че е, ние смятаме, че стандартите е, по отношение на правата на човека и гражданските свободи в Азербайджан са доста далеч от е, е европейските разбирания за е, граждански свободи и човешки права. Имаше и е, други срещи, които са много важни за нас, с е, е, представители на Обединените нации, на САЩ, като Подходът, който бихме е, желали е, да наложим е, е по-скоро идеите да идват от долу нагоре, а не да се спускат някакви решения отгоре надолу. Това е в крайна сметка една от основните тревоги, която се обсъжда още от самото начало, от 2005 година в Тунис, в форума за интернет управление и за въпросите на информационното общество. Този подход долу нагоре всъщност бе, присъстваше, така да се каже, почти на всички заседания и срещи. Европейската фундация по въпросите на интернет ни е, бе от помощ при организацията на различни срещи и разговори. Е, сътрудниците, работещи в тази фундация, е, бяха много отзивчиви и винаги бяха на, готови да ни помогнат. Така че комисарят Нели Крус ме помоли специално да го спомена. Може би Катрин е, е, ще е, добави още нещо. Катрин винаги участваше много активно и всичко, което казваше и правеше, беше именно в този дух. Благодаря ви. Госпожа Тротман. Да, продължавам директно след Пилар. Както сте забелязали, колеги, бяхме делегация само от жени включително и колегите, които се присъединиха. 100% жени. Три жени в делегация. Не съжалявам, бяхме ефикасни, но просто исках да го подчертая. Случва се и това. Това на шега но наистина задължително трябва да подготвим нещата много добре с съответните групи, бюрото и председателя на Европейския парламент. За да е, имаме достатъчно влияние, трябва да има по-големи и делегации. Такава делегация бе твърде малка. Преди изпращахме поне 5 или 7 души. Трима е наистина малко. Вярно е, че трябва да спестяваме, да пестим пари, да правим економии, но когато искаме да влияем върху форуми, които взимат изпълнителни решения и искаме да постигнем напредък и да защитим нашите позиции, трябва да сме повече, за да се разпределим по различните семинари и да общуваме с различни партньори и така ще засилим и влиянието на Европейския съюз. Установихме, че на един, една асамблея, която много държи на е, форумите, света на, на съвета на Европа, е, е, е разбрала нуждата от разширяване на участието и на инвестирането. Освен това, е необходимо да има по-добра координация по време на подговор... подготовката и е, разговор по политическите е, аспекти с комисията и съвета. Нуждаем се също от възможността да защищаваме нашите приоритети Правили сме го в някои отношения, защитата на малолетните, но ние единствено сме записали тези принципи в директиви и конвенции и това е значителен, значително предимство в международно отношение. И нещо друго. Влиянието и дебата в рамките на форума който, зависи, който е под шапката на ОНЕ. По отношение на мястото, трябва да се опитаме да покажем на ирландското председателство, че, нашите страни, че е необходимо нашите страни да не са толкова пасивни по отношение на мястото, където се свиква форума, защото това може да е сериозно препятствие за свободата на изказване или за участието на гражданското общество в тези страни просто за срамота е да ни упрекват, че не сме е, е, заели позиция и да ни упрекнат, че сме отишли на място, където няма демокрация, макар че сме си свършили работата. Когато имаме различни срещи семинари и пристигат цивилни полицаи, които се представят за председатели на граждански сдружения, нещо, което стана последния път, мисля, че е, е, е срамота. Даже стояли са се квартали, които са просто декор. Вътре няма никакви жители, само и само да покажа, че Баку е много голям град. Е, да ви кажа, това беше просто отчаиващо. И така бяха разпределили движението в града, че да не се срещнем случайно с по-малко богатата в кавитки част от населението и да, да се покаже, че се живее от петрол. Това е доста смущаващо и ние сме, бяхме отишли там все пак да защитаваме свободата в интернет. Между ICANN и ITU. Друго важна тема и доста деликатен въпрос. Доста се поуспокоихме, виждайки, че Айкан се тръгва в една по-сериозна, по-открита посока, по-внимателна към европейските позиции и е, е, отчита нашата роля в по-голяма степен. Въпреки това обаче, <coughs> Айкан не поема пълната отговорност по управлението на интернета. Тя се занимава с важни аспекти. ITU, Международната телекомуникационна организация, която е абсолютна, изцяло международна организация, иска да изрече полза от този форум но ние трябва много точно да преценим за какво става въпрос. Очакват ни редица конференции за сигурността, за използването на ресурсите. Редица въпроси важни за, за Европа, сателити, GMS и прочее. Но за нас е важно не само тези, които държат в ръцете си технологичните средства и е, да се занимават с е, е, движението на информацията, а и Айкан да участва в обсъждането. Съединените щати не винаги помагат. Срещнахме се с посланника на Съединените щати. Има много добри контакти с него. Той наистина се опитва да сближи гледните точки, но не, не видяхме, не, се, не сме се срещали с е, колеги от Американския конгрес. За съжаление, е, тази голяма страна, която е, е, съгласна с Айкан и която има решаващо значение по отношение на сървърите, домени и прочие въпроси, доста деликатни проблеми, свързани с сигурността на цялата система, все още не праща редовно свои представители. Така че има важни политически въпроси, с които започнахме да разглеждаме. Добре би било да се срещнем с е, е, ръководители на ICAN някъде в Брюксел, е, да видим какви са перспективите им, как ще се впишат в сътрудничество с ITU, защото това ще има отражение и върху нашата политика а, в, по отношение на интернет. Благодаря, че ми давате думата. Бенеград. Благодаря. Ланги. Е, Вернер Ланген. Няколко а, е, кратки забележки във връзка с посещението на делегацията в Дъблин. Е, от гледна точка на програмата бих казал, че беше добро посещение. По отношение на дисциплината не беше чак толкова добре. Не изключвам и себе си. А инак всичко бе много добре подготвено и много добре организирано от нашия колега Кели. Но има няколко въпроса, които колежката Пилар де Кастилио Вера е, постави на последната среща с министрите е, по некоректен начин. Е, нещата приличаха малко на така прощалната симфония на Хайден. Никой, както се казва, е, не се чувства е, истински участник. Е, казвам е, това, включвайки и председателката, която ръководеше делегацията. Ако искаме е, да първо да изглеждаме сериозно в очите на нашите партньори и събеседници е, на място, трябва така да организираме нещата, че в никакъв случай най-важната среща да не е накрая. Инак, по отношение на съдържанието, наистина нещата са е, интересни, но същевременно, когато има подготвен списък е, на участниците и на е, темите, би трябвало при всички положения е, да се спазват е, е, така, нашите правила и норми хора, които живеят на няколко мили от Дъблин, не бяха включени в списъците. Нямаше никакви пречки и те да участват в делегацията. Освен това, аз много ценя работата на преводачите и много държа на това да мога да говоря на собствения си език, но нещата не бяха добре уредени. На първия ден имахме програма от 8 часа, следващия ден имахме посъкратена програма два екипа с е, италиански и английски е, бяха е, през цялото време с нас, но от организационна гледна точка и от гледна точка на потребностите на участниците в делегацията, нещата не бяха добре премислени и освен това трябва да ви кажа, че и е, така, малко рудиментарни ми се сториха и е, уменията на преводачите. Казвам го съвсем открито, защото смятам, че председателката би трябвало да се погрижи за това нещата да се организират много по-професионално и по-добре. Винаги, е, когато съм работил е, по време на делегации и на посещения извън на Европейския парламент, е, съм имал добър опит с преводачите. Този път, за първи път, имам лош опит. Освен това, когато се срещаме с различни събеседници, включваме обикновено и повече фирми и различни групи на обществото. Да, повече от 10 големи европейски фирми са със седалище в Дъблин – не всички естествено са чак толкова добри е, по отношение на интернет е, и естествено тия неща трябва да се обсъждат. Когато говорим с представителите на предприятията, е, нещата опират много често до е, данъците. Сблъскваме се с този проблем в различни държави. Е, в Кипър също се появява този проблем. Така че, когато става дума за подобни много драстични нарушения на конкурентното право, Европейският съюз трябва да се намеси. Повече от 400, 4500 са местата за високо квалифицирани работници в рамките на Google. Повечето от хората са от различни държави, членки на Европейския съюз и това естествено е нещо, което трябва да се има предвид, когато се предлагат определени данъчни облегчения. Мисля, че трябва да предвиждаме и подобни въпроси при разговорите. Благодаря. Э, ich glaube, dass der Besuch in Irland für uns alle э, auch neue Dimensionen aufgezeigt hat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 Просто колегата ми напомни, че трябва да наблегна на една точка, която е важна. Трудно ни е да мобилизираме европейските предприятия и да ги накараме да участват в този форум. Може би трябва да вземем мерки в тази посок. И бих искал също да кажа, че имахме и ангел-пазител. Извинявам се, че не го а, споменах. Благодаря госпожо председател, че ни позволихте вашата сътрудничка да бъде с нас. Тя беше е, свърши отлична работа, беше много а, е, ефективна и а, е, наистина направи всичко за нас. Благодаря от името на комисията, защото получихме наистина подкрепата приятелската и ефективна подкрепа на парламента. Благодаря, госпожа а, Тротман. И тя е жена. А сега попроменихме нещата. По принцип бехме приключили дебата по Ирландия, но се върнахме към него и слушахме и отчета за Азербайджан. Сега, що се отнася до Азербайджан? Отбелязахме си необходимостта подобни делегации да участват в форума. Е, делегацията е свърши отлична работа, имаше много добри предложения, колкото до пътуването и а, е, посещението в Ирландия. Господин Ланге а, изрази някои критични бележ, бележки. Ще ги вземеме предвид. Сега, разбира се, не всичко зависи от нас, тъй като има правила, правилата на парламента за посещенията в чужбина. Ще съобща вашите забележки на бюрото. Разбира се, всяка делегация трябва да а, помогне за по-доброто организиране на следващите заседания. Сега с няколко думи за заседанието на координаторите. Вчера приехме промените в е, календара следствие е приетото решение в Страсбург миналата седмица. Става дума за 18 септември първоначално заседанието трябваше да се проведе на 18 и 19, сега 19 отпада, остава само 18 септември, а на 25 септември заседанието от следобеда ще отпадне, ще имаме заседание в четвъртък сутринта и в следващия вторник, но при всички случаи ще бъдете уведомени за тези промени. Колкото до доклада. Бусек ще помолиме съответната служба да направи необходимите проучвания. На 28 и 29 май ще се проведе посещание, ще се проведе срещата в Швейцария. Тези, които искат да участват, моля Обърнете се към отговорниците в политическите ви групи. Колкото до корпоративните е, решения за до 2020 и а, е, е, развитието на корпоративния дух. Това ще е проблем, който ще обсъдим на следващото заседание. Същото въжи и за цифровия дневен ред, който споменах по-рано. Сега в 10 часа ще започнем с гласуването точно в 10. Точно в 10, моля ви да бъдете тук, за да гласуваме. Bene, cominciamo il voto. Prendete posto. Моля ви да заемете местата си. Приказвам всички колеги да седнат вече.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 Votazione aperta. E e Abbiamo due socialisti di troppo. Двама социалисти в повече. Трябва да видите кой е в повече. Ancora due socialisti di... Пак има двама социалисти в повече fra, bisogna fare un ragionamento fra i supplenti. Chris. Chris, two too many. Ancora? Bene, a posto, perfetto. Sega è ok. Можем да започнем същинското гласуване. Започваме с доклада Цавела. Първи компромис за против, въздържали се, приема се. 15 и 24 изменения за, против, приемат се. Emendamento 29 a favore. Изменение 29 за. <clears throat> Против. Въздържали се. Проверяваме е- по електронен път. Вотация <clears throat> на chiusa. Край на гласуването. Из... Извинявай. Извинете, просто исках да кажа, че аз съм за в този случай. Пари, астенути. При... <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменен 43 в две части. <clears throat> Първа част са против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. <clears throat> да проверим. Гласувайте електронно. Devo capire gli orientamenti prima, sì, sono sì, stata attenta sì. anche tu. Mm. Votazione chiusa. 27 a favore, 30. 31 против, на 27 отхвърля се. Компромис 3 за против, приема се. Компромис 3А за против, въздържали се, приема се. Добре, добре. <clears throat> Извинявайте. Да. Имате право. Моля ви да, да проверим 3А. Аз съм сбъркала. Отхвърля се, да. Отхвърля се 3А. 3А бис за против, въздържали се, приема се. Добре, ще направим проверка. Difficile. Chiusa. Край на гласуването. 30 против на 24. Отхвърля се. Отхвърля се. 57 изменение за против въздържали се пак проверка. Кюжа. Приключваме с гласуването. 39 за. Приема се. Изменение 59 за. <clears throat> Против. Въздържали се. Приема се. Имко изменение 5 за заедно с устно изменение към него за, как питам, за аз възразявам добре, без устното възразявам на устното добре, гласуваме 5 имко без устното за, против, приема се компромис 4 за против, въздържава се, приема се <clears throat> Изменени 81 в две части. Първа част за приема се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 82 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се. Проверка. Айде по. 84. 84. Има един от за Северната и Обединената левица в повече. Край на гласуването. Сега е добре. 29 за, 29 против. Отхвърля се. И изменени 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, приема се. 96-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека се пак да проверим. 96. 96-то изменение гласуваме. Край на гласуването. 29 за, 30 против. Отхвърля се. 100. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Добре, проверка на изменение 100. Край на гласуването. 37 за, приема се. 101 за, против, въздържали се. Проверка. Кюжа. на гласуването. 31. Приема се. Шести компромис за против. Приема се. 112 от две части. Първа част за против. Приема се втора част за против. Въздържали се. Проверка. Secondo me è però vediamo. Chiuso. 30 a 28, approvato. Приема се с 30 на 28 гласа. 113 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Емендаменто 118. А фаворе? 118. За. Против. Отхвърля се. 121. За. Против. Въздържали се. Проверка. Chiuso. 36 24. Приема се с 37 на 24 гласа. 123 за, против, приема се. Седми компромис за, <clears throat> против, приема се. Извинете. Казват ми от службата, че не сме гласували втората част на 112 и 113. Ce l'ho. 112 abbiamo stato sicuramente vabbè. Allora, eh, nel dubbio, guardate, nel dubbio perché... Ma съмнение. да гласуваме вторите части на 112 първо. Questo non l'abbiamo votato, credimi. Questo l'abbiamo votato Presidente, è stato votato 30 a 28. La Госпожо председател, гласувахме 28 112 Втората част трябва да се гласува. Okay. scusate, abbiamo risolto il problema. Il 112 Решихме проблем. Трябва да гласувам. 112 112 сме го приели. Това трябва да може да се коригира. Е, веднага реагирахме. Е, много ви моля, дори в пленарна зала има начин и това е предвидено в правилника. Era stato posto male il problema. Лошо беше поставен проблем. Казват ми, че не сме гласували. Каза, в началото ми се каза, че въобще не сме гласували, то госпожа Карвалю не е гласува. Ако това е проблем, да пробваме отново 112 втора част. Съжалявам, госпожо председател. Гласувахме абсолютно ясно по втората част. А, а просто около вас се казва, че не сме гласували. Напротив, гласувахме. Няма, няма никакъв проблем. Гласувахме го, нека да продължим сега. Президенте, il voto è stato 30 a 28. Гласът беше 30 на 28. Добре, няма да забравяме за този въпрос. Гласуваме. Като е гласувано, е гласувано. Ще отбележим желанието на колегата, но моля. Госпожо председател, благодаря ви. Госпожа Хюбнер тук що каза, че е, не е успяла да гласува. Моля да имате предвид това. Е, тъй като става дума за много важен въпрос, ключов е, вод, нека да гласуваме. Poi Allora, scusate dopo do la parola al collega Turmes. Защото... Извинявайте, аз грешно разбрах какво ми каза секретарията. Вината е моя. Решихме всички проблеми без един, а именно втората част на 112-то изменение, която гласувахме с 28 на 30 гласа. 30 за, 28 против. Колегата ни Хюбнер ни каза, че няма карта за гласуване, т.е. трябва да се отчете това. И е, резултата става 30 на 29. И сега изведнъж колегата ни Карвайо, и тук е проблема, заявява, че е казала на секретарията, че е имало грешка по време на гласуването. И тя моли, аз не мога да реша това. Турмес. Турмес. После стоя. Турмес. Ако се върнем, ако се връщаме всеки път към гласуването, защото някой е сбъркал, просто никога няма да стигнем до края. В крайна сметка, гласуването си е гласуване, дори някой да, да сбърка от тук от там. В противен случай просто просто няма да можете да продължите да председателствате и нещата да върват плавно. Смятам, че колкото и добра воля да имаме, нещата са ясни. Вота си е вод. Аз внимателно следя какво се говори. Това е важен момент. Но тези промени не, не бяха съобщени веднага. Може да се гласува, да се прегласува по време на гласуването. А междувременно ние гласувахме други текстове и сега ми се вижда доста късно да се връщаме назад. Защото така, след 4 гласувания ще, ще, ще се сети някой, че при, назад не е гласувал, сбъркал. И, като е минало гласуването, повече не се връщаме назад. Пилар. Мисля, че може да се реши този проблем. Защото има доста работа. Но Нека да отчетем вота на госпожа Хюбнер, защото резултата е много близък, а това е важно за нашата група. Поне, е, всеки път отчитайте вота на госпожа Хюбнер, която е без карта. Важно е това. Защото я пропускахме. Госпожа Карвайо, трябва да спазва процедурата. На пленарно човек може да коригира, ако трябва, резултата от някои гласувания, но просто ви моля да отчетете вота на госпожа Хюбнер. Вижте, искам да приключа тази дискусия. Моля, госпожо председател, не знам защо ми отказахте думата. Исках просто да припомня регламента. В нашия регламент ясно се казва, че човек може да промени е, вота си, ако е сбъркал, но това не се отразява върху е, гласуването, защото така можем всеки път да прегласуваме, съзад, връщайки се назад. Секретаря ще поправи гласуването на въпросните депутати, но резултата, който вие съобщихте, си остава 30 на 28 госпожа Хюбнер е, може да си е, намери картата. От половин час вече гласуваме. Добре, приключваме с а, е, този въпрос. Вота, вота си остава така, както беше добавяме вота на госпожа е, Хюбнер, която вече си е взела картата. Резултата си остава, както го обявих. И сега продължаваме. Извинявайте за това объркване. Но просто не исках да останат неизчистени неща стигнахме до седми компромис. Се, нали? За, против, въздържали се, приема се. Изменение 133. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 на Реги. За, против, въздържали се, приема се. Реги 3 за против, въздържали се, проверка. C'è un pepe di troppo, eh, Един НП повече. Пример 27 28 не. Изменение 136 пада. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8а за. Против. Въздържали се. Не, проверка. Кюза. Край на гласуването 32 против на 27. Отхвърля се компромис 8Б за против. Отхвърля се. Емендаменти 150, 190. 150, 199 и 200 наведнъж за, против, въздържали се, приемат се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 на Енви за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се 196 с устно изменение за... Не, без устното 196 за, против, въздържали се, приема се. На реги седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Енви 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 223 за, против, приема се. 100, 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. 225 в две части. Първа част за, против. Приема се. Втора част за, против. Приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, приема се. 234 за, против, приема се. 235 за, против, приема се. Реги 17 за, против, въздържали се, приема се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 и 246 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за, против, въздържали се. Не, проверка. 240. 240 изменение. Край на гласуването. 34 за на 27. Приема се. 40, 241 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 243 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 243. Отхвърля се. 245 за, против. Отхвърля се. Проверка 245-то, моля ви се. Отхвърля се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. 250 изменение за, против, въздържали се, подхвърля се. 262 за. Не. Проверка по 250. Chiuso. 24 a 36 respinto. Отхвърля се. 262 за. Против въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. АФ 16 за, против, приема се. 260 270 за, против, приема се. Компромис 13а за, против, въздържали се, приема се. 135 от две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема, да, но проверяваме. Ай, тук. Край на гласуването. 31 за, 27 против. Прието. за, против, въздържали се, приема се. Афет 6 за, против, въздържали се, отвърля се. 14-то компромисно изменение, прието Първа част. Втора част. Приема се. Втора част. Отхвърля се. 15. Компромисно изменение. Прието. 296 за против. Въздържали се. Приема се. 298 с устно изменение. За против въздържали се, приема се. Афет 12, три части. Не, отпада, отпада, извинете, отпада. 16-то компромисно изменение, за, против, въздържали се, приема с 308, две часта, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се, приема се. Ще провериме по втората част, моля. Край на гласуването. 32 на 29. Приема се 310-то изменение. За против въздържали се приеме. 311 за против въздържали се приема се. 18 компромисно изменение приема се. 300 2321. за против въздържали се. Приема се, но да провериме. Край на гласуването. 35 на 25 приема се 323 за против въздържали се приема се. 324 за против въздържали се приема се. 325 за против въздържали се отхвърля се. 326 за против въздържали се отхвърля се. 19 компромисно изменение приема се. 338 за против въздържали се. Нека да провериме. Става дума за 338 изменение. Край на гласуването. 35 на 25. Приема се. 20 компромисно. За, против, въздържали се. Приема се. 340. За, против, въздържали се. Приема се. 21 компромис. За, против, въздържали се, приема се. 362 за, против. Нека да проверим. Край на гласуването. 304 на 20. 6 приема се. 366 за против. Въздържали се, приема се. 22 компромис, приема се. Изменение, моля. Колегата Жадо. Госпожо председател, по случайност, и а може би и секретарята ще ми го обясни, не става дума за изменението, което сме внесли. просто това е една част от изречението, така че оттеглям изменението, тъй като то не отговаря на желаното от нас изменение. Така, значи няма да се гласува, тъй като според секретарята това изменение е влиза в, измен... в компромис 22. Не. Ние предложихме едно много точно и ясно изменение, но текста, който фигурира тук, не отговаря на това, което ние внесахме, т.е. тази част от изречението не отговаря на е, изменението, което внесахме, оттегляме го. Такъв случай 364 отпада. Инко 12, прието 377. Нека да провериме. Край на гласуването. 33 на 28 приема се. 381 първ две части, първа част приема се, втора част за против въздържали се приема се. 23 компромис не простете, казва председателката. 382 за против. Нека да провериме. Започнете гласуването. Край на гласуването. 28 на 32 отхвърля се. 23 компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23А за, против, въздържали се, приема се. 390 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, извинете, Значи гласуваме 393-то изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. 395-то за против, въздържали се, приема се. Двадесет и четвърт компромисно изменение за против въздържали се приема се. 25-то компромисно приема се. 405 два, две части. Първа част за против въздържали се отхвърля се. Втора част за против въздържали се отхвърля се. 412 за против въздържали се. Отхвърля се 417 за против въздържали се. Отхвърля се 26 компромис за против въздържали се. Приема се 418 за против, въздържали се, приема се. Афет 17 за, против, въздържали се, приема се. Афет 8 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Кюза. Край на гласуването. 31 на 30 приема се. 28 компромис за против въздържали се приема се. А 5 то изменение за против въздържали се приема се. 427 изменение за против въздържали се приема се. Имко 26 отпада. 428 приема се. 429 за против въздържали се приема се. 29 компромис за против въздържали се приема се. 30 компромис за против въздържали се приема се. 403 Извинете, пропуснахме нещо. Изменение 443 за против, въздържали се, приема се. 444 за против въздържали се отхвърля се. Имко 16 за против въздържали се приема се. Ще направим електронна проверка за имко 16. Aba compromitrant prima del compromesso 30. Prima c'è una lista di voto sbagliata, non c'è il compromesso 30. Eh, Inco 16 è davanti al compromesso 30, prima del compromesso 30. И се намира преди компромис 30, който приехме вече, който вече беше гласуван. Много ви моля, само внимание. Може би просто е, списъка на гласуване не е съвсем точен. Така че нека да е, видиме какво казват е, докладчиците в сянка и ще се слушаме от техното мнение. Така, започнете гласуването, казва председателката. Край на гласуването. 27 на 31 отхвърля се. Сега. И така, прие... гласувахме 300 изменения, сега преминаваме към 403. За, против, въздържали се, приема се. 459 за, против, въздържали се, приема се. 461 за, против, въздържали се, приема се. 31 компромис за, против, въздържали се, приема се. 460 106. Гласуваме само втора част. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Да провериме 466, моля. Гласувайте. Край на гласуването. 27 за, 30 и против. Отхвърля се. 17 Енви отхвърля се. 468 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 486 за против. Въздържали се. Приема се. 488 за против. Въздържали се. Приема се. 489, 91 и 92 заедно. Приема се. Имко 13 за, против, въздържали се. Приема се. 493 за, против, въздържали се. Приема се. 494 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 33 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 120 за против въздържали се отпада 505 за против въздържали се приема се 34 за против въздържали се приема се 35 компромис за против въздържали се приема се 524 за против въздържали се приема се Имко 18, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Имко 22, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Реги 6, за, против, въздържали се. Отхвърля се. Реги 9, за, против, въздържали се. Приема се. Реги 13, за, против, въздържали се. Приема се. Афет 13, за, против, въздържали се. Нека да провериме. Афет 13, край на гласуването. 31 на 27 приема се. Афет 11 са против въздържали се. Приема се. Проверка на АФЕТ 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за, 39 против. Отхвърля се. Така, отхвърлихме АФЕТ 11, сега имко 17 за, против, въздържали се, приема се. NB18 за против въздържали се приема се. Имко 21 за против въздържали се отхвърля се. Реджи 4 за против въздържали се. Да провериме четвърто изменение на Реги. Край на гласуването. 33 на 20.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 Изменение едно, да, приема се. Второ изменение, приема се. Трето изменение, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Колегата Мадюрел. Бихме искали, госпожо председател, да ни дадете една минута, защото трябва да е, обсъдиме резултатите в нашата политическа група. Една минута почивка по искане на социалистите. Possiamo riprendere. И сега мисля, че можем да пристъпим към гласуване. Започваме гласуването. Моля, гласувайте. Господин, става дума за докладът Савела, нали? Всички ли гласувахте? Гласуваме доклада Цавела, край на гласуването. 35 за, 9 против, 14 въздържали се. Приема се. Искам да поздравя докладчика. И сега минаваме към следващия доклад. Става дума за оценка на стрес тестовете. Прего. Потационе sullo стрес тест компромис. И така, гласуваме за стрес тестовете. Компромис едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. След това 19, кой е за, против, въздържали се,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 не, първо 42 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част. Налага се проверка по втора част. Моля, гласувайте с електронни карти. За. Край на гласуването. 23 гласа за, 31 гласа против, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 20 в две части. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част. Е, за, против, въздържали се. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 64 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие, но може би е по-добре да направим проверка по изменение 64. Край на гласуването. Приема се. Тридесет и шест гласа за, 21 против. 65 изменение за, против, въздържали се, приема се. Трябва да направим проверка и по 66-то изменение. Край на гласуването. 37 гласа за, 21 против, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Седемдесет четири, само първата част. Да. Не, съжалявам, втората част. Първо, първата част за против въздържали се. Въз... Прием. Е, отхвърля се. Е, втора част за против въздържали се. Отхвърля се. 75-то за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за против въздържали се. Приема се. 76 е, за против въздържали се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 96 за против въздържали се. Приема се. 97 за против въздържали се. Трябва да направим проверка по 96. Край на гласуването. 53 гласа за, 3 против. Приема се ясен резултат. 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 98, втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се. Трябва да направим проверка. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 гласа за, 29 против. Отхвърля се. Компромис 11 бис. Кой е за, против? И тук ще направим проверка. Поради е, неясния резултат на първия компромис 11. Сега, компромис 11 а, е, бис. 30 за, 28 против, приема се. Изменение 104, 105 заедно. Кой е за? Отпадат ли? Да. Те отпадат.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 по 118 изменение. Край на гласуването. 31 за, 29 против, приема се. Хубаво беше, че направихме проверка. 128 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трябва да направим проверка. По втора част на 130. Моля, гласувайте. Кюжа. Край на гласуването. 28 гласа за, 30 против, отхвърля се. Изменение 136 за против въздържали се. Отхвърля се. 142 за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16 за против въздържали се. Приема се. 143 втора част за против въздържали се приема се 146 за против въздържали се Приема се. Компромис 17 за, против. Въздържали се. Налага се проверка. При компромисите най-добре да направим проверка, ако има съмнение. Край на гласуването. 29 гласа за, 31 против. Отхвърля се. Следващият компромис 17 бис за Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 49 за, 9 против. 156 в две части. Първа част за, против,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 Струва ми се, че се прие, но трябва да направим проверка. И сега гласуваме по изменение 4 и 5 е, заедно. Моля ви да гласувате край на гласуването. 33 гласа за, 25 против. Приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 12 за, 12 е, и 7 заедно за, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 и 13 заедно за, против, въздържали се, приема се. Край на окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Секретариатът току-що ми съобщи, че не, е, ораторът е, прекъсва. Това е окончателното гласуване. Така че ще прекъснем за малко гласуването, тъй като секретариатът току-що каза, че че не сме гласували, вали по 157, 158 и 159. Съгласни ли са всички да гласуваме първо по пропуснатите изменения 157, 158, 159. Секретариатът също време ми съобщава, че трябва на всяка цена да гласуваме по тези изменения. 157 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега изменение 158 за, против, въздържали се, приема се. 159 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега вече можем да преминем към окончателното гласуване. Моля, гласувайте поименно. C'è un pepe di troppo? E ne pedi in в повече. Сега вече нещата са наред. И така, край на гласуването. 48 гласа за, 5 против, 7 въздържали се приключихме с гласуването по тази тема. Um. Also Sie, Herr Scott, wie ich Bene. Passiamo all'ultimo. Колеги, е, последно гласуване за днес преди обед. Докладчик постанови щето е господин Соса Вагнер. Той би желал да ни каже нещо преди да започнем с гласуването. Благодаря, госпожо председател съвсем кратък ще бъда, само една минута ще ви отнема. Винаги съм настоявал становището да бъде подготвено от името на тази е, комисия. Като имаме предвид преходния период, в който се намираме, естествено е, становището е, се релативира, но е, ние би трябвало да е, вземем отношение по въпроса за новия дизайн, за новата е, форма на е, търговете за квоти за емисии на парникови газове. Съжалявам много, че през тази седмица нямах възможност да присъствам на останалата част от нашите заседания, но климатичните условия не позволяваха да излетя. И така, сега гласуваме по изменение 1, 2 и 3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Желайте проверка. 1, 2, 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 гласа за, 18 против, приема се. И така, направо преминаваме към крайното, окончателното гласуване. А можете ли да ни дадете една минута? Да, благодаря. Е, става дума за една минута преди окончателното гласуване.

Bene, allora possiamo passare al voto finale. И така, колеги, сега вече можем да преминем към е, окончателното гласуване. Моля, гласувайте поименно. C'è un PP di Отново един глас в повече от НП. Моля да се поправят нещата. Край на гласуването. 32 гласа за, 14 против, 11 въздържали се. Приема се. И така, е, ние приехме е, проектостановището. С това приключваме е, днешното заседание. Ще се видим отново на 20 февруари преди обяд тук в Брюксел. Благодаря ви и ви желая е, и приятна почивка и спорна работа до следващото заседание. А, месье Суза Вагнер. Извинете. Налага се да ви задържа. Господин Соса Вагнер желая да каже още нещо в края. Да, ние закрихме вече заседанието, но имате думата. а, би трябвало всъщност да извадите името от а, е, а, е, така, текста ми, е, моето име от проектостановището, защото не е това моя вариант. Съжалявам много, казва председателката, текстът вече е прият.